okay, colleagues. Uh, okay, colleagues, let's uh, go. И така, колеги, нека да започнем с заседанието. да се заемем за работа. Нашият а, екип по преговорите, начало с председателя на комисията, са на заседание на територията на съвета. Ето защо тя ги няма. Следователно, ще трябва да отложим по-голямата част от точките в дневния ред защото след публичното изслушване днес сутринта, останалото се отложи 7, 8, 9, 10 е отложено. Коригиращите бюджети а, и пред... Че... 14 точка също, Моника също я няма и това е отпада. Джордж Лайън, председател на делегацията на комисията по бюджетите, това също се отлага. Останалото свършихме тази сутрин, така че стигаме до 15 точка. Точка 15 в дневния ред е бюджет за 2013. А докладчик е Джовани Лавия. Заповядай. Eh, it is quite clear, eh, chiaro che eh, eh съвсем ясно е. Sulla, da votare per il budget del 2013 eh, possiamo solamente eh, se... И всъщност, ако председателя изяви желание, може да направим един първи обмен на мнения по едно искане, което дойде в нашата комисия и което е записано по точка 11. И така. Бюджет за 2013 година стигнахме един момент, където изпитваме много сериозна трудност. Всъщност, необходимите ресурси за плащанията не са много големи. И сега е необходимо да се извършат няколко плащания, някои преводи. Комисията по всяка вероятно ще иска е, да направим и други, за да може нещата да върват. За ДЕК 11 става дума за 30 милиона превод, кредит за плащане, за е, подкрепа на някои е, пера, които касаят глава 3 от баланса, що се отнася до борбата срещу тероризма и превенцията и борбата срещу дребното, дребните престъпления за 23 и 27 Тези две пера изпитват затруднения с, с плащанията – И съветът беше поискал да се подкрепят тези пера, което ни води до следното слово. В нашата комисия всъщност проблема не е само да се подкрепят някои бюджетни пера в рамките на коригиращия проект, но да се отправят ресурси към някои проект, които действително изпитват нуждата от това. Да не забравяме, че в предложението на съвета 6,3 милиарда, първите 6,3 милиарда отиваха по други глави и там, където си изпитват сериозни нужди от кредити и заплащанията, тези пера всъщност ще продължат да бъдат недостатъчно финансирани и това потвърждава още веднъж сериозната нужда от плащане, за да може да се вържи бюджета за 2013 година. Това е позиция, която многократно сме заемали в Европейския парламент и трябва да продължим да настояваме за това. И съветът се ангажира да гласува тези 7,3 милиарда евро – но имаме нужда и от 3,9 милиарда допълнителни, които липсват, за да може да вържеме коригиращия бюджет, така както беше предложен от комисията. И по тези въпроси мисля, че ще имаме възможност да дебатираме и да гласуваме по време на следващото съвещание на 7, 27 прощавите юни. Така, благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Само един въпрос имам всъщност. Какво ще се случи, ако откажем този пренос? Какво се случва, ако не одобрим или одобрим бюджета, коригиращи обаче откажем да се направи този трансфер? А, вие дигате ръка за кафе или за да вземете думата? А, за кафе. Добре. Io la domanda la girerei subito alla Commissione, quindi credo che a questa domanda debba... Е, въпросът трябва да го зададем на комисията. Тя най-добре може да отговори. Тъй, че колегата, който е за нас, какво значи ще стане в този случай, ако по политически причини парламентът не гласува? Thank you, Chair. Е,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 е, е, този трансфер е изцяло описан от вашия докладчик. Това е, е мярка предвидена от конюнктурата, защото всъщност всички мерки, които бяха приложени до сега, са изчерпани и комисията прилага тази временна спешна мярка, за да се прехвърлят суми от други пера, когато са заличени задължения, за да няма няма стълкновение на интереси, просто за да се справим с момента на несигурност, докато се постигне политическо споразумение е, за засилване от 7,3 милиона като част от е, коригиращия бюджет. Е, междувременно, докато постъпят средства, комисията се опитва да сведе до минимум отрицателния ефект и да използваме средствата, които са на лице и да се справим с ситуацията. Ако не се гласува този трансфер, тогава комисията може само да чака, е, докато Коригирания бюджет номер 2 е одобрен от бюджетните органи, което означава, че е, може би е, някои от е, обещаните плащания ще се забавят и парите на накоплаците ще отидат за лихви, вместо да се използват средствата за това, за което са били предназначени в самото начало. Ако коригирания бюджет не се приема, положението е почти същото, но само, че е много по-драматично защото всички плащания, които са предвидени, няма да бъдат извършени и ще има повече наказателни лихви за закъснението. Так, това е положението в момента. Така че ние разчитаме на разбирането е, на органите, които определят бюджета, за да могат е, да е, се отпуснат необходимите средства. Да, благодаря на комисията. Каза няколко добри думи и за съвета. А сега да чуем другата страна. Ами, дискусията е много важна, наистина. Ако отхвърлим мож, а, този вариант, може да се окаже, че ще плащаме глоби. От друга страна обаче трансфера също е много сериозен. Ако чрез трансфери трябва да отговорим на всички искания за плащания. Какво ще правим? Превода е много голям разход фактически. Моята идея е, че разходите разходите за това са много по-високи, отколкото за плащане на лихва и на наказателни а, лихви също така. А, трябва много добре да преценим цялата ситуация и а, ще бъде запълнено всичко с, с искания заплащания в бюджетната комисия. Да, наистина е важно да се прецени кое колко е скъпо в сравнение с други неща. А сега Минаваме на точка 16 на дневния ред, бюджет за 2013. Дерек Вон има думата. Да, благодаря, според мен тези искания за трансфер изобщо не са противоречащи си едно на друго и мога да говоря час и половина, обаче за съжаление нямаме толкова време. Е, става въпрос за 23 000 евро. А другото перо е за а, за преместване, т.е. сумата трябва да бъде преместена от едното перо, което е а, за поддръжка към перо а, разходи за преместване на мебели. Но това е, става въпрос за 23 000 евро само. За омбудсмана. А, те са спестили а, по а, перото а, за а, административни разходи и заплати. Значи, от една едно бюджетно перо се премества тази сума, се трансферира тази сума в три други а, пера, за да може да се опозотоварят средствата и да се задоволят нуждите, като например за а, перото за а, поддръжката на автомобилите. Добре, в такъв случай гласуваме, които са за, за трансфер Против. Приема се. А, да, забравих да кажа, въздържали се. Втория трансфер, моля. Тези, които са за осъществяването му. Против. Въздържали се? Приема се. Да, благодаря. А сега съобщения. А, ще обява приключване на заседанието, тъй като а, доста от участниците не могат да присъстват, възпрепятствани са. Секретарията ще уведоми членовете на комисията а, за да знаем дали ще имаме време да подновим заседанието или не. И така, повтарям. Ако до 3 часа не приключат, а, ако до 3 часа не приключат, ние няма да подновим заседанието, но ще ви помоля до 6 часа да бъдете на разположение. Благодаря ви много за това, че присъствахте. Закривам заседанието.